на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, първата точка от дневния ред тук, е свързана с кримските татари. Искам да кажа, колеги, че закъсняваме, така че няма да приемам сини картони. Може да огранича също така или да не приема каквито идеи спонтанни изказвания. Ще се опитам да включа колеги, но най-вероятно това няма да е възможно изцяло. И така преминаваме към кримските татари. Давам думата на господин Ропе за минута и половина. Вие сте един от авторите. Благодаря, госпожо председател, е, госпожо комисар, колеги. Днес е, ние обсъждаме резолюцията на Европейския парламент за кримските татари. Това е най-малкото, което можем да направим за тази е, етническа група. Обеден съм, че всички тук заклеймяват незаконното анексиране на Крим преди две години. Окупаторите завзеха не само територията, но се опитаха и да прокарат нещо като етническо прочистване. Татарите бяха сред първите, които бяха обвинени, че са престъпници. През 1944 година Съветски съюз обяви, че всички татари са престъпници и те бяха депортирани масово. Това престъпление е, не бе забелязано от никой. Днешна Русия като че ли се опитва да направи същото. Опитва се е, да повтори това престъпление. Кримските татари отново се представят като престъпници – основният им орган бе забранен. Те са обект на преследване. Направихме една чудесна резолюция, която заклеймява репресията от страна на руските власти. Също така искаме да се защитят правата на човека. Благодаря. Like to be more flexible on time, but I don't have that um, freedom or flexibility. Благодаря. Би ми се искало да ви давам повече време за изказване, но нямам такава възможност, затова ще съм строга. Господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Масовото депортиране на такива татари започна през 44 години и над 200 хиляди човека бяха депортирани. Те не можеха да се върнат до 80-те години е, на своя територия. Дискриминацията продължи и през следващите десетилетия от съветското правителство или от украинското правителство, които управляваха Крим. Това, което искам от Европейския парламент и европейските институции е да затворят тази страница на дълга тишина по тези факти. Не трябва да се преследват също и политически цели. Срамно е, че ние години не защитаваме кримските мълцинства, а ги защитаваме само за да гоним целите си и интересите си. Нарушаването на правата на човека трябва да спре. Всички политически и стратегически съображения трябва да минат на втори план. Благодаря. Господин Танък, една минута. Благодаря. Положението на полуостров Крим и в източна Украина не бива да доведе до замразен конфликт. Европейският съюз трябва да продължи да упражнява натиск, да прояви решимост при прилагането на санкциите спрямо Русия за анексирането на полуостров Крим. Малцинствата на полуостров Крим са подложени на преследване, най-вече кримските татари и етническите украинци. Над 20 000 са забягнали в Украина. Останалите кримски татари може би ще са принудени да направят същото. През 1944-та година татарите бяха насилствено прогонени от Сталин. Сега може би ги грози същото. Трябва да насърчим Турция да застане на силна позиция при отстояването на етническите си връзки с Крим, така както ги отстоява и с Сирия. Благодаря, господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. За втори път от няколко месеца говорим за татарите. Това показва, че Европейския парламент обръща голямо внимание на това мълцинство. От началото на кризата в Украина те показаха, че са против анексирането на този полуостров от Русия. Те са обект на дискриминация и натиск. Наистина много се тревожа за решението, което бе взето в Симферопол, местния парламент на татарите в Крим да бъде обявен за екстремистка организация и да бъде забранен. Тази забрана говори за нова репресия срещу тази общност като цяло. Необходимо е Европейския парламент е да каже ясно какво мисли. Ние трябва да предприемем необходимите мерки, за да, можем, да, се, да може да се отмени това решение. Искаме също така да се избегне политическата намеса и да се отнеме гласа на това младсинство, което в своята история е било обект на много нападения. Благодаря. Господин Машталка за една минута. Председайци, важане колеги и колегове, myslím že podstatu problému krymských tatarů není třeba vysvětlovat. všichni jsme slyšeli. Благодаря ви, господин председател. Не смятам, че има нужда да обясняваме какво точно се случи с кримските татари. Всички знаем за референдума в Крим и принудителното депортиране на татарите. Съвсем наскоро при... езикът им беше признат за официален, което е една добра стъпка напред. Това обаче не се нрави на всички. Източниците на информация не винаги са надежни да не забравяме лошия пример на Ирак и Вашингтон. Най-добре е да отидем на място и да проверим сами какво се случва. Господин Пленкович. Благодаря, госпожо председател. Особено съм удовлетворен от това, че почти постигнахме консенсус по тази резолюция за положението на кримските татари, мълцинство – на полуостров Крим, което се опълчи срещу незаконното анексиране на полуострова от страна на Русия. В текста осъждаме също така и забраната наложена върху работата на Маджлиса, парламента на кримските татари. Това и други действия според нас са недопустими, тъй като са нарушения на правата на човека. Не бива да допускаме нарушения на права на човека и сплашване по отношение на кримските татари. Ще трябва да работим за освобождаването на остров, полуостров Крим по формата предвиден в Женева. Отстояваме и териториалната цялост на Украина. Господин Остревичиус. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. 1938 година цариска Русия окупира Крим. Това е първият опит на новорусийския проект. Това означаваше русификация от безмилостен тип. 1944 година по заповед на Сталин 240 хиляди татари, цялата нация татари, бяха депортирани в Централна Азия. Хиляди умират по пътя или в изгнание. Постигнато е пълно изселване. Днес в Крим продължава политиката на етническо прочистване. Царските лидери не могат да стъпват на този полуостров. Местният парламент е обявен за незаконен. Неговите активисти биват преследвани. Религията се потиска, медиите се затварят. Ясна е целта на окупаторите. Титарите не влизат в бъдещите планове на, Путинова, на Путинов Крим. Забраната на местния парламент нарушава много международни споразумения. Обеден съм, че онези, които се крият за това срамно съдебно решение, трябва да бъдат обект на рестриктивни мерки от нас. Имам предвид прокурора и съдиите. Ако не го направим, това ще бъде грешка. Крим е част от Украина. Няма Крим без кримските татари. Благодаря. И аз ви благодаря. Преминаваме към политическите групи. Една минута. Давам думата на господин Преда. Благодаря ви, госпожо председател. Нашата група непрекъснато предлага да подложим тази тема за обсъждане и а, не за първи път през последните три месеца обсъждаме темата. Положението там се влуши от февруари насам. От предишните дискусии насам станахме свидетели на а, много неприемливи действия. Цензурата, дискриминацията продължават и процъфтяват в Крим, а Крим е част от Украина, която Русия анексира незаконосъобразно. Трябва да се признаят всички тези незаконни действия и злоупотреби. Русия трябва да започне да се оттегля от Крим. Международните организации също трябва да получат достъп до територията на Крим, за да видят какво се случва с човешките права. Благодаря, господин Хауит. Благодаря, госпожо председател. Решението за спиране на работата на Маджлиса на полуостров Крим е в нарушение на правото на сдружаване. Посегателство е върху кримските татари. Свидетели сме на нова вълна от репресивни мерки спрямо кримските татари от анексирането от страна на Русия на полуостров Крим насам. Четири десетилетия след масовото депортиране на татарите към отдалечени региони на тогавашния Съветски съюз. Моята група заклеймява продължаващото от много дълго време дискриминиране на кримските татари. Кримските татари трябва да са обект на защита съгласно декларацията на ООН за коренното население. В Киев се срещнах с един от двамата лидери на татарите, на които е наложена забрана за дейността им. Той продължава да се бори в името на своята общност. Припомнихме в Киев на татарите, че не сме ги забравили и че ще припомним на цяла Европа в какво тежко положение се намират. Господин Демесмакер. Скъпи колеги, Дефиницията на госпожа Хант, Хънт, ще ви цитирам, тя е американка. Ако човек си е вкъщи, то е на сигурно място и може да живее спокойно и да не се страхува от никакви атаки. За съжаление, за кримските татари това вече не въжи. Тяхната държава не е сигурна за тях. Те са жертва на най-бруталния режим на 20 век. Кримските татари се прибраха по домовете си през 20 век и не очакваха, че в 21 век държава членка на съвета за сигурност на ООН, която има право на вето, по този начин ще потъпка международните права. Кримските татари отново са принудени да напуснат държавата си. 20 000 вече го направиха. 20, мили... 20 000 извинете, от Севастопол. Непрекъснато приканваме всички организации да упражняват натиск. Този горд народ разчита на нас. Благодаря. Госпожа Шаке. Благодаря. Незаконното анексиране на Крим от Русия доведе до все повече нарушения на правата на мълцинствата, като например автохтонните татари. Постоянно ги наричат терористи, те са обект на насилие, изчезват, биват убити. Така наречените власти не разследват по никакъв начин. Сега парламентът е забранен. Европейския парламент трябва да настоява това да се отмени, за да може тези хора да се срещат в изгнания. Тишината, която идва от големите международни организации, е страшна. Има много ограничения на правото на изразяване. Преследването на това мълцинство е политически мотивирано. То трябва да бъде прекратено. Същото се отнася и за незаконното анексиране на Крим. Господин Шафхауър, за една минута. Скъпи колеги, за пореден път имаме консенсус в погрешната посока. Кримските татари са етническа група, която е част от населението на Крим – те били по-равни от другите, казваме ние, е, защото били преследвани от Сталин. Целият украински народ е бил преследван от този режим. Защо кримските татари да имат повече права? Излиза, че те имат повече права, отколкото германците, руснаците и арменците на същата тази територия, защото в историята имали проблеми противно на това, което се казва в, в резолюцията. Никога никоя украинска власт не ги е признавала преди Крим да бъде анексиран към Русия. На 14 март 1997 година представител на татарите заявява, че вече е на лице екстремистска организация. Те са екстремистка така. Господин Корвин Заедно с няколко колеги бях на полуостров Крим, разговарях с кримски татари. Първоначално кримските татари подкрепяха анексирането на полуостров Крим но сега са дълбоко разочаровани, тъй като се понижи стандартът им на живота. В Украина няма промяна в управлението. В миналото бяха руснаците, сега са украинците. Маджлисът не се ползва с подкрепата на всички кримски татари. Трябва да сме наясно с това. Бяхме свидетели и на терористични нападения. Бе взривена електроцентралата, която снабдяваше Крим с електроенергия. Положението е напрегнато, за това трябва да сме внимателни. Освен това, Европейският съюз трябва да бъде разрушен. Господин Щетина. Благодаря, госпожо председател. През май 1945 година Сталин депортира 250 000 татари в Узбекистан. Над 100 000 татари починаха след това принудително заселване. Незаконното анексиране на Крим прави татарите граждани от втора ръка обявяването на татарите за екстремисти, нарушаването на правата на човека от страна на руснаците, още един опит да се изгонят татарите от Крим. Не може да се повтори това, което се случи през 20 век. Не може да има новосталинистки практики. Идната седмица ще бъде на една церемония в Киев. 72-та годишнина от геноцида срещу татарите ще предоставя нашата резолюция на а, татарите. Госпожа Футика. Дякую. Крим е домем, ойче. Благодаря ви. Крим е люката на кримските татари. Те се бориха срещу варварската политика на руснаците – срещу политиката на етническо очистване на Сталин. И днес също се борят след анексирането на Крим от Руската федерация. Още има случаи на етническо прочистване. Хора изчезват безследно. Да, те са малцина, но все пак това явление е на лице. Мустафа Чимилев, техния ръководител, заяви, че трябва да се увеличат санкциите срещу Русия, тъй като Украина стана обект на агресия. Thank you very much. Господин Паец, благодаря. Анексирането на полуостров Крим от страна на Русия е незаконно. Крим трябва да бъде върнат на Украина. Докато полуостровът е анектиран от Русия, тя трябва да защитава населението му от всякакви форми на дискриминация, както и да защитава правата му на човека. За съжаление сме свидетели на обратното. Налагане на забрана върху Маджлиса и преследването на неговите членове са деяния, на които трябва да сложим край. Скоро ще обсъдим и номинациите за наградата Сахаров. Като се има предвид случващото се с кримските татари, предлагам Мустафа Джамилев лидерът на кримските татари да бъде номиниран за тази награда. На полуостров Крим бе наложена забрана върху дейността му в името на кримските татари, в името на техните интереси. Трябва ясно да заявим, че не допускаме настоящото анексиране на полуостров Крим, нито пък репресиите срещу кримските татари. Господин Шогор за една минута. Благодаря, ще говоря на унгарски. A krimi tatárok képviseleti testületének a medzsisznek a betiltása mindennél jobban mutatja. Забраната на основното представително тяло на татарите всъщност показва как работи реал политиката. Говори се за борба с тероризма и за това се решава да се затвори това събрание. По този начин Цялото мълцинство бива наречено екстремистко и опасно за Русия. Всичко това се случва, докато лидерите на Русия искат автономни права за руснаците, които живеят в източна Украина. Действията на руснаците срещу татарите всъщност е, показват, е, че някои са по-равни от други. Има много автохтонни групи на наша територия. Не може държави членки да прилагат такива мерки и цели групи да бъдат наричани терористи, а има такива опити. Автохтонните населения никога не са чужденци. Това води до все по-голямо напрежение. Благодаря. Mulțumesc. Consiliul Tătarilor din peninsula Crimea. <clears throat> Госпожа Маковей, благодаря ви. Анексирането на Крим от Русия през 2014 година доведе до хвърлянето в затвора на много татари. Много млади татари изчезнаха, други бяха открити мъртви. Това е единственото младсинство, което по организиран път се противопоставя на Руската федерация и на руската окупация – това е апел към Европейския съюз. Нека да замразим активите на тези, които допринесоха за анексирането на Крим. Нека да засилим действията срещу Руската федерация. Това е европейско младсинство, което е заплашено от изтребване. Сигурността на Европа също е застрашена. Там се разполага в момента модел на отбранителна система. Председателката, извинявам се, но нямаме достатъчно време. и Имам време да дам думата само на двама оратори. Извинявам се на тези, на които няма да мога да дам думата. Госпожа Шойдове, е първо. Една минута. Пани председайци, Благодаря, госпожо председател, колеги. Подкрепям този доклад, в който ясно е описано положението на полуостров Крим. Той ясно е квалифицирано като анексиране в нарушение на международното право. В доклада са описани и нарушенията на правата на човека, извършвани спрямо кримските татари. Наложена е забрана на Маджлиса, парламентарен орган, съществуващ от 1999 година насам. Наложена му е забрана по обвинения в екстремизъм и саботаж. Призоваваме подновяването на дейността на парламента на татарите, както и спазването на принципа на свобода на словото. Трябва да има достъп до територията на полуостров Крим неправителствени организации и други такива структури. Разговарял съм с техни представители, както и с журналисти. Онова, което ми казаха е и основната причина, поради която подкрепям този доклад. Госпожо председател, дебатът за състоянието на кримските татари е изключително навременен а резолюцията открито представя дискриминационните действия срещу населението на полуостров крим. властите на полуострова продължават с прилагането на репресивни мерки срещу населението включително произволни арести и забрана за пътуване. през изминалите дни министерството на правосъдието забрани на практика представителния орган на татарите меджлиса чиято дейност бе абсурдно определена като екстремистка а лидерите на общността рефат чубаров и мустафа джемилев продължават да живеят в изгнание със забрана да влизат на територията на полуострова. тези събития отприщиха поредната вълна от недоволство към управляващото правителство в крим и международната общност не може да бъде безучастна. в противен случай ще останем наблюдатели и пасивни участници в системното нарушаване на човешките права в региона. ето защо призовавам всички страни управляващи на кримския полуостров незабавно да преустановят всякакви практики на репресии срещу цивилното население. кримските татари са неизменна част от населението на крим културно наследство трябва да се уважава. Съжалявам, но имахте само една минута. Думата има госпожа Юрова. Скъпи колеги, през март две години след незаконното анексиране на Кримския полуостров от Руската федерация, Европейския съюз и неговите държави членки отново заявиха тяхното голямо безпокойство от нарушаването на човешките права на Кримския полуостров. Отрича се свободата на словото, свободата на мирните събирания, свободата на вероисповеданията. Извършват се преследвания на хора, които принадлежат към младсинствените групи и в частност извършват преследвания на кримските татари. Върховния представител на Европейския съюз госпожа Могерини обсъди въпроса с представителите на кримските татари по време на предишното си посещение в страната през 2015 година. На 26 април така наречения Върховен съд на Крим взе решение да забрани работата на парламента, която е основното събирателно място на всички кримски терористи. Те бяха обявени за екстремистка организация. Това представлява накърняване на правата на кримските татари като цяло. Това представлява също така фактор за допълнително влушаване на положението с човешките права на Кримския полуостров. Това е последващото накърняване на тези права от анексирането на Крим през 2014 година. Госпожо председател, уважаеми депутати, нека отново да повторя, че Европейския съюз желае да има свободен достъп до всички, които упражняват хуманитарна дейност на територията на Украина, в това число и на територията на Крим и Симферопол. Това е изключително важно. След по-малко от седмица, на 18 май, ще отбележим годишнина от депортирането на кримските татари през 1944 година. Последния път те нямаха право мирно да а, имат а, марш в чест на тази годишнина. Това трябва само да ни напомни, че кримските тартари страдаха прекалено много. Бяха обект на преследване и това трябва да приключи незабавно. Благодаря. Thank you, Commissioner. Thank you, colleagues. Um, I've received seven motions for resolution to wind up this debate, which